Uh, Уважаеми колеги, заемете, местата си. Малко закъсняваме, но някои от колегите от СИД ще закъснеят, защото са на други заседания преди нашето. Надявам се, че не ви смути много факта, че трябва да а, изчакате. Ще премина сега на немски. Ако нямате някакви възражения, можем да приемем дневния ред в сегашния му вид или имате някакви желания да бъде изменен. Нямате, значи е прият. Втора точка, одобрение на протоколите заседанието от 5 ноември в вашите документи разполагате с тези протоколи? Имате ли какво да добавите към тях? Не? Предлагам тогава да <clears throat> отбележим, че и протоколите са одобрени. Това ще стане в края на заседанието. Преминаваме към трета точка съобщения на председателя. Става дума тук за устния превод – Имаме превод френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, латвийски, полски, словашки, словешки, български, румънски и хърватски. Още сега искам да благодаря на преводачите за това, че днес ще са на наше разположение. На следващо място искам да ви уведомя, че заседанието се излъчва в интернет. В детската градина бихме казали а, да се държите подобаващо, но на вас ще кажа да имате предвид, че всичко, което ам, става тук, се излъчва в интернет. Искам да кажа, че заключенията на координаторите, които са били обобщени, са изпратени на вас по електронна поща. Ако до, 20, до 22 ноември не бяха изпратени никакви м, възражения, за това и съответните протоколи се считат за приети. Четвърта точка освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година, общ бюджет на ЕС и Европейската комисия. Точката, по която ще стане дума за център за преводи, ще предоставим допълнителна информация, като сега ще обобщим е, двата доклада по четвърта и пета точка. В нашите правомощия попада и освобождаваната отговорност на Центъра за преводи. Повечето разходи са свързани с на нашата комисия, изпълнителната комисия, как и ECA, е, както и училищата също попадат в нашите компетенции имаме предвид а, техния бюджет. Обезпокояващо е обаче в някои случаи бенефициери в рамките на Еразъм Плюс са били задължени да се придържат към национални разпоредби, които не отговарят изцяло на европейските, отнасящи се до програмата. По този начин а, мерките за кохерентност трябва да бъдат проверени. Не може европейски програми да подлежат на различни разпоредби в а, държавите членки. М така много се утежняват нещата. Освен това е необходимо докладването по програмата да бъде упростен, особено когато говорим за а, сътрудничество. Някои неща се осложняват доста и това спъва процедурата. Това е нещо, което сме установявали многократно тук в нашата комисия и в новата програма искаме процедурата свързана с подаването на заявление, както и отчитането и контрола да бъдат опростени. Трябва да се положат допълнителни усилия да се изготвят индикатори. По новата програма трябва да се отбележи напредък, така че да се подобри обхвата на програмата за периода 2021 година. Относно студентските кредити, установихме, че нещата не са потръгнали. В момента лихвите са много ниски. Има кредити, които могат да бъдат получени при много ниски лихви. А, а, кредите за студентите, които се отпускат, а, преминават през сложни процедури. Може би оттам идват затрудненията, така че комисията е взела това в предвид. Относно корпуса за солидарност, приветстваме тези 11 000 места, които са предоставени на младите хора посредством корпуса. За съжаление обаче няма достатъчно данни за това колко от местата са били практически заети има много повече кандидати, отколкото места, които се предлагат. Затова трябва да помислим в бъдеще е, как е, да подходим така, че предприятията, организациите да предоставят повече места за доброволци, млади хора, които а, е, искат да се включат. Корпуса за солидарност трябва да а, подпомага хора, които искат да бъдат солидарни. Програмата Творческа Европа. Установени са ам, Установен е напредък, 31% за култура, 41% са предоставени за медиите, т.е. повече проекти ам, е имало в сравнение с миналото. Тези резултати обаче са незадоволителни. Необходимо е, е да се предостави адекватно финансиране. За новата програма се, е хубаво да има отвояване на финансирането ам, за програмата Творческа Европа, за да понякога, когато не могат да бъдат финансирани добри проекти, това води до ам, неприятни последици. когато по-малко от половината от проектите могат да бъдат финансирани, това води, разбира се, до недоволство сред заявителите. Трябва да се предприемат мерки в държавите членки, това да се промени. Относно образованието, вътрешните системи за контрол могат да бъдат подобрени. Във втората фаза се предлага контрол на административните процедури. Необходимо е да се гарантира високо качество на изпълнение на програмите. По отношение на училищата, Сметната палата ще изготви свой доклад и може да внасяте изменения по темата за училищата. След това Искам да ви информирам, че измененията могат да се внасят до 11 декември петък до 4 часа след обяд. 21 януари е, ще е гласуването, ще проведем и заседание на ам, докладците в е, Сянка. Ам, ако всички измени бъдат прияти, може процедурата да бъде опростена. Ще премине сега към Центъра за преводи за органите на Европейския съюз. Там се застъпваме за многоязичието, следим за правомерната дейност на Центъра за преводи. В миналото забелязахме, че е, някои езикови версии идват прекалено късно. Това се отнасяше и до комисията. Програмата Еразъм беше преминала полови, почти наполовина, а, когато дойдоха всички езикови версии, свързани с самата програма. Трябва да седим за това многоязичието да е гарантирано и всички преводи да идват на време. През 2017 е въведена нова структура при ценообразуването, което е довело до спестяване от 4,4 милиона евро през 2018 година. Центъра е успял да квалифицира своите служители Центъра се призовава да при, приспособи своята дейност към технологичните развития, като има предвид превода чрез интернет или разпознаването на гласови речи. Има мерки, които не са изпълнени изцяло през 2018 година. Хубаво е на европейско ниво да следим за установяването на всички налични за изпълнението на всички налични механизми. Е, ще дам е, думата първо на докладчите в сянка, след това на останалите колеги. Моля, дайте знак, ако искате да вземете думата, за да можем да приключим с списъка. Е, с изказващите госпожа Фаронго, след това господин Слабаков. Мерси, мадам la présidente, pour ce travail. Е, Благодаря, госпожо председател, за тази работа, която е много пълна. Трудно е да се произнесе човек е, за бюджет 18 година, когато е ново избран. Но вашето становище е изключително пълно много интересно, особено по точките касаещи Разъм Плюс. Приветствам също и идеята за многоязичието. Това е всъщност е, израз на демокрация. А що се отнася до становището по бюджета на комисията, е Разъм Плюс, е, Творческа Европа, всичко, което вече го имало. И е, също това, което исках да предложа е да се говори за 18-та година, за годината за културното наследство, което мероприятие беше финансирано специфично за развитието на културното наследство, тъй като Европейския съюз предвиди за това 8 милиона евро. Не трябва все пак да изпреварваме бъдещия доклад за инициативите. Мисля, че ще е интересно да разгледаме този проект в становището което ние ще предадем на комисия Конт. Това беше едно от нещата, които исках да спомена. Освен това смятам, че може да направя някои позовавания за равенството между мъже и жени в този текст, защото има немалко жени, които са избрани, но все още сме далече от равенството. Така че аз ще представя изменения в този смисъл и разбира се, аз очаквам с нетърпение бъдещите дискусии по този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо. Ще говоря едновременно и по двете досиета, тъй като аз работя в сянка и по двете. Първо бих искал да отбележа, че съм против освобождаването от отговорност, по която и да е част от бюджета, преди Сметната палата да е дала зелена светлина на цялостния бюджет за 2018 година. Двата проекта за становище ми изглеждат изключително непълни, предвид факта, че доклади от Сметната палата все още няма. Все пак се радвам на текста на предложение за становище, който настоява за упростяване на процесите в Еразъм Плюс. Бюрокрацията трябва да бъде доведена до абсолютен минимум. Тя е особено вредна, когато се отнася за култура и образование. Съгласен съм и с текста, който потвърждава категоричния ангажимент на парламента към езиково многообразие – не може да се популяризират само езици на големи държави. Всяка държава членка е равна в Европейския съюз. Също въжи и за езиците. Наред с френския, примерно, не е лошо да се поддържи и популяризира и латвийския, да не кажа и българския, тъй като аз съм българин. Намирам за странно обаче драстичната разлика между успеваемостта на плановете на Център за преводи Целта за борба с измамите е достигнала 66%, а планът за обучение на служителите в управлението на проекти е преизпълнил квотата. Това не знам дали не ви изглежда странно на вас, на мен ми изглежда. Загрижен съм и за ниския процент успеваемост по програмата Творческа Европа. Проект за становище ги нарича незадоволителни тези проценти. Според мен те са скандални. Какво е териториалното разпределение на успешните проекти? Какво е разпределението на водещите партньори, т.е. бенефициенти от проектите? Тази статистика, особено по подпрограма Медия, съм сигурен, че никога няма да я видиме. Защото ще се окаже, че само няколко национални филмови индустрии се ползват от тази програма. Ще ви оставя да познаете точно кои са филмовите индустрии, които се ползват от медия. Уважаеми колеги, тези проекти за мен на становища са абсолютно незадоволителни. Благодаря. Äh, Благодаря ви. Съвсем накратко относно Сметната палата липсва само доклада за европейските училища. Останалите доклада са налични. Така или иначе, през 11 ще гласува, това през януари ще гласуваме, а през декември ще излезе доклада на Сметната палата, така че няма как да вземем окончателно решение преди да е изляза от доклада на Сметната палата. Разбира се, трябва да разполагаме с цялата налична информация. Комисията ще взема отношение по въпроса за медиите със сигурност. Искам да попитам. Okay. So the English translation was... Английският превод а, не беше наличен. Ще повторя на английски. А сега, сега а, трябва да започна от начало ли? Brexit was already done <laughs> Брекзит вече е свършил, както се вижда. Още веднъж ще повторя. Току-що казах на колегата Слабаков, че единственият доклад, който липсва от Сметната палата е този за европейските училища. През декември той ще бъде готов. Ние ще вземем решение през януари, така че ще разполагаме със съответната информация. И ам, ще предвидим такъв срок за измененията, така че да може всеки преди това да може да се запознае с съответните доклади. Относно програмата за медиите се надяваме, че комисията ще може да взема отношение и да ни предостави информация. Сега искам да дам думата на останалите политически групи да попитам дали а, някой а, ще се изкаже от името на някой от докладчиците в а, Сянка. Има ли е, някой, който иска да вземе думата? Hello, I would like to pick up on the point raised by Mr. Slabakov um, about the... Искам да се спра на това, което каза господин Слабаков е, за um, успеваемостта 31% за културата и над 40% за медиите. Говоря за програмата за творческа Европа в други досиета, когато се казва ниво на успеваемост, не значи, че тук говорим за успех или провал. Говорим тук по-скоро за нивото на подадените заявления и отпуснатите грантове. Може ли точно да ни кажете в този контекст какво означава това? първо ниво на успеваемост. В отделните езици може би се стигне до, до недоразумения. Не говори се тук за успеха на самите проекти, ами за успеха на програмата. Колко от заявените проекти са били финансирани. Успех, успеваемост значи колко проект аз като заявител ам, до каква степен имам възможност или имам шанс проектът ми да бъде финансиран. По програмата Еразъм имаме такава квота по 20%. Това означава, че имаме много повече проекти, които могат да бъдат финансирани, отколкото средствата, които имаме на разположение. Проблемът е, че така а, желаящите да а, кандидатстват за финансиране се а, обез... разочароват, обезверяват. Така че имайте предвид а, това. Ако имате някакъв проблем с самите формулировки, понятия, кажете ми и аз ще поясня. Та, а, ниво на успеваемост или успех тук се има предвид. А, до каква степен проектите, които могат да бъдат финансирани, действително се финансиран. Значи това ниво е добро, този дял е добър. Това означава, че има много добри проекти, кои, с които се кандидатства по съответните програми. Има ли други, които искат да вземат думата? Тогава ще помоля комисията да вземе отношение. Euh, <clears throat> благодаря, госпожо. Дами и господа, аз ви благодаря за този проект за становище най-напред. Европейската комисия приветства резултатите от аудитите от 18-та година за програмата, що касае тази комисия, Разъм, Творческа Европа и други. Съд... Сметната палата потвърждава всъщност резултатите и е, процента на грешка в тези програми е много малък. Това се дължи на въвеждането на системи, упростени системи, е, които по-малко водят до грешки. Освен това, приветстваме е, проучването на работата. Има много добри резултати. Разбира се, Сметната палата предлага да се подобрят да се подобри работата и да се изравнат по-добре показателите. Европейската комисия работи по този въпрос чрез подготовката и приложението на бъдещата поколение от програми. Освен това, що се отнася до правилата, които се прилагат по различен начин в държавите членки, мисля, че, съдем, мисля, че палатата всъщност целеше да идентифицира лицата, които имат нужда от специални отношения и до този момент нямаше европейска дефиниция за тези критерии. И оценката често е оставена на националните агенции по националните критерии. Независимо от това, в рамките на подготовката и предложението на новото поколение програми за 2021 до 2027, Европейската комисия работи по нова политика социално включване, економическо и географско и определенето на точни критерии, които да улеснят хармонизирането на приложението на Еразмус, на Еразъм на терена. И една дума за ЕКА, комисията в приложението от директора на агенцията, който наскоро беше назначен на един план за действие, цели при трансформацията на тази агенция въпросът е да се изправят някои слабости, които бяха идентифицирани в, от вътрешния контрол на агенцията, за да може да се прилагат новите програми с по-чувствителни бюджети за бъдеще. По-голямата част от препоръките бяха въведени, сега трябва да са предмет на аудит от вътрешната служба на комисията. Комисията въведе също и засилен надзор на агенцията, т.е. ще има наблюдатели от комисията в агенцията, които всеки месец ще докладват за въвеждането на работната програма и субсидиите, които се отпускат на агенцията. Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря ви. Смятам, че по съответния доклад ще работим и до януари по начина по който проведохме диалога днес, по този конструктивен начин. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с комисията относно Европейски институт за иновации и технологии. ЕИТ. Господин Хофман, ако обичате да дойдете тук при нас, радвам се, че сте тук сред нас. Е, Както знаете, нашата комисия е асоциирана по законодателния пакет. Комисията публикува доклада миналата година за новата програма до 2022 година. Има проекто ем, доклади, които ще представим през януари следващата година. Искам да приветствам тук госпожа Хофман. Тя е заместник генерален директор на ем, ГД е, е, е, имате около 7 минути. Уважаеми дами и господа, дами и господа депутати, много се радвам на тази, този обмен на мнения. Благодаря ви за възможността да ви запозная с предложенията на комисията във връзка с преработката на програмите за иновации в Европейски институт за иновации и технологии. Вие знаете, че целта е насърчаване на възможностите за иновации, да отпаднат структурните бариери пред иновациите да имаме интегриран подход към тези бариери на местно, регионално и национално ниво. Е, този институт беше създаден за преодоляване на бариерите, които пречат на ефективното сътрудничество между университетското образование, научно-развойната дейност и предприемачеството в Европа. Ето е, е, защо се създава понятието ефективно познание. Е, това е в сърцевината на модела на този институт. Както знаете, този институт работи от повече от 10 години. Той е създаден 2008 година. Това е сравнително нов орган. Задачата е да се засилят възможностите на Европейския съюз за иновации, като се създават подходяща среда, като се работи върху основните предизвикателства на обществото. Моделът е подходящ, макар и да не е променен от тогава. Говорим за финансиране, цялата верига на иновациите, от е, научната дейност до пазара. Въпросът е да се постави ударението върху образованието и професионалното обучение, предприемачите, студентите и е, учене през целия живот. Ние предлагаме за бъдеще този институт в още по-голяма степен е, да насърчи възможностите за иновациите в, в висшите учебни заведения в Европейския съюз трябва да имаме предвид и така наречените общности КИКС. Там се извършва партньорство-партньорство с 50 000 партньори. Самия институт дава възможност за обучение, мониторинг, организира семинари между потребителите. И когато трябва да покажем основните цели на нашето предложение, това е за е, хоризонт 2020 до 2027. Това е правното основание. Водещите принципи на нашето предложение е моделът да се доусъвършенства, като се капитализира на неговата сила – и подобренията да се извършат там, когато да е необходимо. Комисията предлага увеличение на бюджета с 3 милиона за целия институт. В кои области се намесваме? Четири основни области. Първо, засилване на устойчиви аква системи за иновации и доверие – на второ място умения за иновации и предприемачество цял живот, включително засилване на капацитета на висшите учебни заведения в Европейския съюз. На трето място нови решения за нови услуги на пазара, съобразно местните предизвикателства. На четвърто място синергия и добавена стойност в Хоризонт 2020 и неговите програми ние разработваме партньорството и това означава, че ще се придържаме към принципите и критериите от Хоризонт Европа във връзка с партньорството, за да има нов и открит подход към партньорствата, известна гъвкавост в моделите IKIC трябва да има минимален брой изключения, според нас. Кои са основните предизвикателства пред института? Накратко ще ги обобщя. Първо, първо и основно, необходимостта да бъдем по-приобщаващи, системите за иновации да бъдат по-приобщаващи и по-добре вписани в местните екосистеми и съответно по-приобщаващи за иновациите и да се засилят възможностите за иновации, както казах, на висшите учебни заведения. Колкото до самия регламент, ние предлагаме промяна последните причини. Този регламент беше прият 2008 година. Там са посочени задачите и мисиите на този институт, рамките, в която той работи. 2013 година имаше нов мандат, включително като се включва и Хоризонт 2020. А, с тази преработка Искаме да включим първоначалните предложения, първоначалния регламент от 2008, измененията от 2013 и настоящето предложение, за да има по-голяма яснота и доверие в предложените изменения предлагаме този регламент да бъде основан на принципи, неутрален във времето, с други думи, да не се налагат е, е, нови изменения в края на всеки период на многогодишна финансова рамка. Тоест, е, ние трябва да се съобразим с новата европейска програма за научно-развойна дейност и да осигурим синергия между съответните програми – така че ние смятаме, че чрез този принцип за неутралност във времето гарантираме правна сигурност и стабилност на този регламент. Е, Нова дневен ред за стратегически иновации в духа на новите, новия регламент. Е, тя трябва да се приема за всеки 7 годишен финансов период. Настоящия дневен ред изтича в края на следващата година, когато изтича настоящата многогодишна финансова рамка. Трябва да има дългосрочни стратегически полета, финансовата нужда, да се включат научно-развойната дейност и съответния бюджет. Определят се и областите, които са приоритетни и е, кои са основните изменения в регламента? Първо, откритост и прозрачност на така наречените КИКС. На второ място модел за финансиране, който ние сме преразгледали, за да има финансова устойчивост. Тя е пояснена и е постигната чрез период за финансиране от 15 години в европейския бюджет – като е, е, имаме предвид началото на този период от 15 години. Регионалното измерение искаме да се засили, да се засилят капацитета за иновации на основни институти, подбор на КИКС – създаване на нов кик за културна и творческа индустрия. Съответният документ ще бъде публикуван 2021 година и при управлението искаме да имаме стратегическо управление на КИКС, за да има независим финансов модел и модел на управление на КИКС. Ние смятаме, че, има, че за КИК се съдържа висок потенциал, е, творческата промишленост в Европа е вписана в е, местни екосистеми. Целият отрасъл е много фрагментиран и ние смятаме, е, че трябва съществуващите кикс да се допълват помежду си, възможност за иновации на висшето образование, Хоризонт Европа предвижда специална област учене през целия живот и е, да има е, перспектива за тези институции в целия Европейски съюз. Това е което предлагаме. Ние знаем, че образованието, е, включено в дейността на този институт, е, и е една част от триъгълника ние искаме да се свържи с другите страни на триъгълника следващите стъпки при преговорите. Знаем, че Съюза по корентоспособност на 29 ноември прие общ подход е, към регламента и сега Очакваме дискусиите в Европейския парламент. Благодаря ви. Äh, Благодаря. Нека да започнем с самата дискусия. Първо докладчиците, след това докладчиците в сянка. И след това ще дам думата на всички останали, които искат да се изкажат. Кристиан Елер. We... Благодаря. Трябва да си тръгне малко по-рано, защото има гласуване в ИТРЕ. Всъщност, за, за какво говорим? За какво говорим? Откровенно казано, за първ път сътрудничеството между комисия ИТРЕ и комисия культ в парламента работи. Дори за това говорим за творческа промишленост. Е, това не беше предложено нито от комисията, нито от държавите членки. Нека да сме наясно. Трябва да направим е, всичко възможно, е, за да запазим тези възможности. тя да бъде реалистична. Искам да бъда честен. Има много интеринституционални причини, поради които ние настояваме за промяна в регламента. Какво става обаче, когато се водят преговорите по многогодишната финансова рамка? Ние върнахме предложението на комисията, има вътрешни промени там и ние искаме е, да видим кога текста ще се върне в парламента. Вероятно някъде през второто полугодие което означава, че финансовите преговори между е, министрите по е, научните изследвания в съвета не искат изобщо да финансират този институт. Е, не иска да го финансират, ако няма рамка, за да се знае какво иска да прави този институт. Как, какъв да бъде лостовия ефект, особено когато водим бюджетни дискусии с съвета. Има много причини, чисто институционално, ние да настояваме за преразглеждане, докато от политическа гледна точка това е самоубийствено. Точно това иска е, е, съвета, защото в съвета по конкурентоспособност не заседават министри на културата, а там заседават министри на научните изследвания и те е, не харесват особено този Европейски институт. Според моето скромно мнение, трябва да направим всичко, за да подкрепим идеята, че само нов КИК ще включи е, тази творческа индустрия. Това са структурните заключения. Първо, е, за бюджета. Не трябва да се позоваваме на бюджета на комисията, на нашия бюджет. Ние настояваме за повече пари за института, отколкото в предложението на комисията в предложението на, комисия, на парламента 1,8% е повече. И ако направите сравнение спрямо 2018 година, цифрите в предложението на комисията има между 150 е, милиона евро повече. Ако слезем под тази цифра, е, ще има финансови проблеми за новия КИК. На второ място, нека бъдем реалисти. Да, трябва да поставим ударението върху образованието, но, но това е област, която създава проблеми от гледна точка на договорите. Министрите на научните изследвания не харесват този институт, защото това е единствената институция, която Европейския съюз има. Когато обаче говорим за образование, засягаме въпроси по договорите, така че е, трябва е, да видим каква е ролята на този институт. Но ако е, прекалим, е, е, може да нарушим договорите и това е основание съвета да възрази срещу предложението за този институт. Е, бюджета, не само цифрите са проблем. Проблемът е, че ако видим предложението на комисията и на съвета до сега, ние настояваме за бюджет, който пропорционално нараства във времето – обаче това няма да стане с новия кик. В самото начало трябва да се завърши увеличение. Това ще бъде основа за новия кик и после може да има намаление. Ако има бюджет, който във времето нараства, няма да има нови кикс. Бюджет, парите трябват сега и после, после може да се допусне някакво намаление може е, да има 50-60 милиона, но ако те бъдат отпуснати чак накрая, през първите години няма да започнат да се развиват КИК. В е, предложението за бюджет има някакви цифри, но трябва да сме сигурни, че най-важното е бюджета да нараства, но да започнем а, от високо ниво. В противен случай просто захранваме съществуващите кикс. Но нямате пари за креатив кикс, за творчески кикс. Като покорен докладчик от Комисията по култура, аз настоявам е, Комисията ИТРЕ, където също членувам и там там е, бдя за интересите на нашата комисия, на комисията за култура и образование. Трябва да има споразумение между партиите. Намерението на реглама... Е, промяната на регламента е институционален въпрос. Комисията си има свои права, но нека бъдем реалисти. Ако искаме да променим този регламент, в комисията това ще отнеме година и половина. Тогава ли ще обсъждаме съкръщенията? Е, цифрите, които са публикувани от е, финландското председателство, има 2,5 милиона съкръщение. Така че в съвета министрите няма да съкръщават собствения си бюджет. Искаме да има съюз между партиите. Така че, макар и да има такъв институционално предизвикателство от комисията, не е разумно да настояваме за преразглеждане. Трябва да има предложение на масата. Иначе можем да направим касапница – в, при обсъжданията на многодишната финансова рамка. Благодаря ти. Така, за да не говориш сам с себе си, ще дам думата и на някой друг колега да се включи в дискусията. Благодаря на членовете на комисията. Благодарим за вашето търпение. Три въпроса имам. Първият е свързан с образованието. Ще се спрем това, което каза Кристиан. Ще е интересно, ако се спрете на ролята на, на тези центрове по отношение на КИКС. Аз се занимавам с програмата за иновациите. Амбициите са се удвоили по отношение на включването на висшите училища ново действие е предвидено, свързано с образованието. Интересно е да получим повече информация какво точно означава това. Съществува безпокойство, че ще се опитваме да се намесваме в образователните системи на държавите членки и това няма да се приеме с охота. Искам да попитам дали, като се има предвид увеличаването на бюджета, харесва ми, разбира се, образователните институции да бъдат обхванати. Да, разбира се. 750, това може би е прекалено амбициозно. Какво ще се промени? Какво планирате вие за държавите членки? Относно ам, кикът по отношение на творческите индустрии, иска ми се е, формировката да се промени, не е достатъчно е, ясна и технологичните институти да бъдат е, обхванати. Затова ни се ще формулировката да бъде по- точна. В Британия творческите индустрии носят повече приходи, отколкото рибното стопанство. Това са индустрии, които, разбира се, се увенчават с успехи. Това трябва да се разпространи, чрез, през, да се разпространи сред държавите членки. Дали устойчиво да се говори за а, годините на, а, напред, имам предвид този 3 годишен период? Цикълът е 14 годишен като цяло и само единият цикъл е финансово устойчиво Гласно новия модел. Останалите цикли са успешни по свой собствен начин. Не искам а, да ам, подценявам работата на Института по климата и иновациите. Те нямат приходи, но имат а, инвестиции. Не може ли да се предложи а, CCI Kick през 2022 и друг през 2025? това ще изисква много повече, е, ще са необходими много повече средства, отколкото ние планираме в момента. Така че вторият кик да се предвиди за след няколко години. На следващо място, в, е, аз съм от Великобритания и а, е, винаги сме конфронтирани с Брекзит. Този кик за климата, а, разполага с център в Лондон. Директорът на центъра каза, че едва ли а, институтът ще може да излезе извън границите на Европейския съюз. Какво ще се а, случи с партньорските институции и дружества в Обединеното кралство? с, по какъв начин ще бъдат засегнати те от Брекзит? Госпожа Милбарде, докато докладчик в Сянка. You, much, Благодаря, госпожо председател. Благодарим и на докладчиците. Институтът за технологиите е нов, образуват се нови общности, нови заинтересовани страни се присъединяват, създават се нови продукти, извършват се Извършва се развойна изследователска дейност, създават се новостартиращи а, дружества. Важно е да се разбере, че успехът е по-голям, ако целият един цял регион е обхванат. Трябва да сме много внимателни, когато говорим за конкуренцията между отделните страни, по-скоро да говорим за партньорство между страните. Възможно, възможността за иновации и ам, в наши дни е по-скоро необходимост. Работата на а, институтите трябва да продължи Пакетът предложен от комисията, неговото преразглеждане идва в точния момент. Приветстваме факта, че програмата за стратегическите иновации включва и творческите индустрии. Нов КИК ще стартира през 2021 година. В съвета има противопоставяне на въвеждането на нови CIC след две години. Искам да изразя своето безпокойство, свързано с географския баланс. Аз съм от малка държава в, централ... в източна Европа. има схеми, регионални схеми за иновации, които трябва да бъдат взети предвид. Списъкът е с а, подходящите а, участници става прекалено дълъг като се вземат предвид и групите за иновациите. Обхванати са Гърция, Италия и ам, съседни и техни държави, което о, съставлява 40% от а, представителите на научните среди. В допълнение трябва да ам, съкратим този списък за пригодността, като го ам, приспособим към този, който е изготвен за програмата Хоризонт. Някои от а, научните работници се притесняват а, за своето бъдеще. като цяло се радвам, че ни предстои съвместна работа. Има и други двама си в сянка, които пристигнах. Искам да ви питам дали искате да вземете думата сега или след това. Госпожи, господин Руистевес. For the round to finish, not to disrupt the, the... Е, радвам се да... Предпочитам да взема думата последен, да нарушавам реда. А, госпожа Зимбо? Мерси. Euh, j'avais trois questions. Благодаря. Имах три въпроса. Първият е какъв е, вид партньори промишленост са визирани. Второто е какъв е, каква е идеята за развиването на модел КИК за творческите предприятия и какво ще бъде допълнеността между а, тези новости и а, новия разум. Thank you very much. Uh... Благодаря. Господин Рустевец, искате ли да вземете думата сега? Ние обсъждаме Европейски институт за иновации и технологии. Нали това обсъждаме в момента? Да, имам и други доклади за днес. Благодаря ви за това цялостно представяне. Много е хубаво, че сме посветили дейности за CAC, за културната индустрия. Е, това, този институт извършва същински принос към европейската економика. Ясно е, че гражданите искат е, по-голяма стойност от тези проекти. We are generally supportive of the approach. Като цяло подкрепяме подхода. Мисля, че доклада е качествен. Благодарим на докладчик. Georgulis, Господин Геогулис, искате ли да вземете думата като докладчик в сянка? Не. Добре. Без микрофон се говори. Госпожа Джули Уотс, да, благодаря. Благодаря за това, че ми предоставяте думата. Е, виждам, че творческата и културната промишленост е, са обект на много по-голямо уважение и те излизат е, извън рамката си и навлизат в други сфери. Аз съм категоричен поддръжник на STEAM вместо STEM – е, защото ние обираме всички награди, е, като е, искаме вандализма да се разпространи към това, което принадлежи на културата. И тук говорим за иновации, за партньорство. Искам да разбера дали се обсъжда и социално предприемачество защото предприемачеството само по себе си е някакъв специфичен модел, но социалното предприемачество все още изцяло не се разбира. Хората смятат, че това е благотворителна дейност и не разбират, че това е бизнес. Аз специално ръководя <clears throat> такова социално партньорство и то няма да бъде устойчиво, ако не се ръководи възоснова на бизнес принципи. Не чувам комисията да говори за това. Чува Чувам много неправилно разбиране. Това е чудесна възможност за да посочим ползата от социалното партньорство като бизнес модел, който е особено подходящ и особено полезен за хора, които работят в е, областта на културата и на творчеството. Благодаря ви, аз ще кажа някои неща. Ще се спра на темата за CIC, е, отнасящо се до творческите индустрии. Творческия сектор а, допринася за 4% от БВП в Европа и създава хиляди работни места. Трябва да видим тук и економическия аспект. Освен това, в творческия сектор а, се използват нови технологии много технологии, които се използват и в други области но а, първо стартират а, в а, творческия сектор. В, а, говорим било то в а, м, филмовата индустрия, в музикалната индустрия и така нататък. Тези технологии стартират първо в въпросните сектори и след това се разпространяват в останалите. Технологичният институт трябва да разполага с необходимите финансови средства, защото това може да е само от предимство при изпълнението на CIC. Искам да помоля всички политически групи да упражнят влияние върху а, своите столици, да бъдат създани съответните а, финансови рамки, които ще а, е, бъдат взети предвид и в МФР по отношение на образованието, Хоризонт 2020, творческите индустрии и така нататък. Да не забравяме, че се предвиждат економии, да не забравяме и Брекзит. Трябва да се помисли по какъв начин ще се запълни дупката, която ще заине след Брексит. Това е са теми, които засягат всички политически групи, всички, всички държави членки. И а, за това и комисията трябва да се подготви много добре по отношение на CIC за а, творческите индустрии. Госпожа Хофман има думата. Благодаря ви за конструктивните коментари, подкрепата и въпросите. Първо за творческата промишленост. Благодаря ви за подкрепата. Е, както вие казахте, госпожо председател, е, с тази промишленост е, иновациите излизат на пазара. Те имат висок потенциал, но трябва да бъдат преодолени бариери, за да се приложи всичко на пазара. Те живеят в конкурентоспособни местни екосистеми. Ние смятаме, че иновациите и тези, които ги свършват, още нямат достатъчно умения за предприемачество. Ние трябва да ги подкрепим в тези екосистеми за иновации и потенциални партньорства, на които сега, до сега не сме работили за образованието. Ние смятаме, че тази страна от, триангъл, от триъгълника трябва да бъде засилена, за да могат и останалите страни на триъгълника да останат силни. До момента е, образованието не е разгърнало целия си потенциал, но ние не се намесваме в е, организацията на образователни системи. Ние строго се придържаме към принципа на субсидиарност, но Онова, което искаме да създадем е, е, е оферта към всички уче... висши учебни заведения в Европейския съюз. т.е. КИКС да бъдат открити за нови партньорства в областта на образованието. Това е важна цел, която искаме да постигнем. А, по предложението за бюджет, ние смятаме, че а, е, е, е, е, трябва подходяща част от бюджета да бъде отпусната. Не искам обаче да говоря за бюджет сега, защото може би е твърде рано. А по преразглеждането на регламента ние е, знаем, че се води дискусия. Опитвам се да разбера причините, поради които комисията направи това законодателно предложение в тази му форма. Но е, след като парламента гласува доклада си, комисията ще се запознае е, в подробности с него. По е, финансовата устойчивост за нас това е много важен принцип. Той е, съществуваше, но беше извън регламента. Сега го поясняваме, защото не смятаме, че идеята за финансиране на КИКС е, е, е, цели да им помогнем да се развият и по този начин да намерят други източници на финансиране с годините. Ние не искаме е, КИКС да бъдат откъснати от е, инициативата на Европейския съюз е, след изтичането на периода от 15 години и за това предлагаме начини е, връзката да се запази и евентуално да има възможност КИКС да участва конкурентоспособно след изтичането на периода. Това е свързано и с възможността за създаване на нови КИКС – може бюджета да остане същия, така че ако имаме амбицията да създаваме нов КИКС, искам да кажа, че е, е, второто предложение ще бъде направено е, през многогодишния финансов период, но за целта трябва да има финансова устойчивост за първото поколение КИКС до 2024. Е, и за това в новия пакет ние предлагаме намаляване на процента за финансиране за финансирането на КИКС, за да ги насърчим да е, работят сами за финансовата си устойчивост, защото всеки КИК има собствен финансов модел, но в нашето предложение наистина трябва да се внесе пояснение. Ние сме напълно съгласни, че този Европейски институт трябва да разшири географския си обхват, да не е съсредоточен само в няколко страни. И затова предлагаме схемата да се промени. Е, първоначалната схема за иновации е от 2014-та. Ние искаме тя да се засили, да стане задължителна в дългосрочните стратегии на КИК. И за това предлагаме поне 250 милиона да е, бъдат заделени за е, тези дейности и програми в допълнение към 20% за образователни дейности, които отиват и към висши учебни заведения, като посредници спрямо иноватори. По видовете индустриални партньорства, КИКС предполага различни дружества, малки и средни предприятия в различни отрасли. Когато говорим за връзките с европейските университети, общностите на института са разработили познания в области, които са близки до целите на европейските университета цифрови технологии, предприемачество и други. Така че ние смятаме, че това ще бъде е, допълнение към инициативата за университетите по социалното партньорство. Да, е, нашето предложение за Европейския институт включва социални иновации в е, е, културната и творческата промишленост и накрая за Брексит. Правилото е, е поне две трети от партньорите на СИК трябва да бъдат от е, държава членка, е, но ако е, Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз без споразумение, Партньорите от Обедненото кралство могат да продължат да вземат участие в дейностите на КИК, но, но е, е, не знам дали ще могат да получават финансиране. Те ще трябва да се самофинансират при условие, че се спази съотношението две трети от членовете в КИК да са от държава членка. Председателката благодаря. С това закривам откритото заседание. Благодаря ви за информацията и документите, които ни предоставихте. Благодаря и на колегите за дискусията до момента. И сега искам да помоля всички унези, е, е, е, които нямат право да останат в залата, да я напуснат, защото заседанието продължава при закрити врата. врати. Моля всички, които нямат право да останат, да напуснат залата. Депутатите, асистентите и съветниците могат да останат, но всички останали, ако обичат, бързо да напуснат залата.